So, first of all, uh, welcome. Uh, така най-напред, добре дошли след вакансията. Надявам се, тя е била приятна за вас и сега сте изпълнени с ентусиазъм за бъдещата работа. Имаме много интересна програма за цялата сутрин. Аз ще бъда кратък. Започвам с съобщенията на председателя. Няма такива. Одобрение на протоколите от 18-19 юни, 2 юли, 9 юли, юли и 11-12 юли. Това са протоколите. Те трябва да бъдат одобрени. И на последно място одобрение на календара за заседанията на ЕКОН по този календар има споразумение с координаторите. Ако имате възражения, моля подайте ги до края на деня на секретарята на ЕКОН. И така може да продължим с пета точка. Докладчик е Габриел Мато. Става дума за годишния доклад на Европейската Централна банка за 2017 година. В неговия доклад той говори за економическата и ситуация за програмата за закупуване на активи на ЕЦБ и други политики на ЕЦБ, като системата за застраховане на депозити. И така, давам думата за 5 минути на докладчика, след това за 4 минути докладчиците в сянка ще имат думата, а след това другите колеги. Благодаря, господин председател. Виждам колко е ентусиазирана аудиторията след лятната вакансия, но така или иначе ние трябва да говорим за економическото положение и за нашата позиция. Мисля, че доклада обхваща почти всички аспекти на паричната политика на ЕЦБ. Що се отнася до економическото положение, 2017 година беше много добра, много по-добър растеж от последните години. В държавите членки също виждаме, че економиката се развиваше добре благодарение на паричните политики на ЕЦБ и на структурните реформи в много от държавите членки. Даните, с които разполагаме, показват, че насоката е добра и се надяваме че ще имаме консолидация около 2% на растежа 2019 година, а безработицата ще се върне до 7% нивата от преди кризата, нещо, което е много важно. Същевременно трябва да сме предпазливи, защото има известна несигурност – имаме нарастване и на популизма, имаме Брекзит и също така все по-голям протекционизъм. Това е риск. Трябва да продължим да настояваме за увеличение на растежа и заетостта. Това е истинската социална политика. Необходимо е да имаме най-добрия сценарий за инвестиции в публичния и частния сектор. Трябва да се върнем до нивата от преди кризата. Следователно е необходимо ЕЦБ да предприеме енергични действия, за да може паричната и политика да постигне необходимите цели, да се кредитира реалната економика и най-вече малките и средни предприятия, които са нейния гръбнак. Държавите членки същевременно трябва да поддържат инфлацията под и около 2% като ние имаме за цел 1,7%. В доклада е, се опитваме наистина да обхванем всички парични политики на ЕЦБ, лихвените проценти, програмата за изкупуване на активи и програмата за закупуване на публичен дълг. Също така говорим е, за необходимостта от много повече прозрачност и настояваме да бъдем предпазливи, за да няма отново спекулативен балон при строителните дейности и имотите. Като цяло ние се отнасяме положително към мерките на ЕЦБ – но има нещо, което съм казвал неведнъж. ЕЦБ не може да разреши структурните проблеми на държавите членки. Държавите членки са тези, които разбира се в сътрудничество с европейските институции трябва да предприемат действия на национално ниво. Експанзивната парична политика не може сама по себе си да поправи търсенето. Трябва да се работи за съвкупното търсене и да има, както казах, повече действия от страна на държавите членки за фискална консолидация и за прокарване на структурни реформи, така че да продължи економическият растеж – ще се спра на още три точки. Първо казах колко са важни преговорите по Брекзит и колко е важно ЕЦБ да се подготви за всички възможни сценарии, включително и сценария за липса на споразумение. Надявам се, разбира се, да не се стигне до там. Трябва да имаме и по-добра финансова интегрираност – като Съюза на капиталовите пазари би трябвало да помогне за това. Необходима ни е по-голяма стабилност в еврозоната. И накрая, нека напомня нещо, което е много важно. ЕЦБ трябва да бъде абсолютно независима при определенето на паричните политики. Това е залегнало и в договорите. но се надявам да продължим да работим заедно с преговорния екип. Благодаря. Благодаря. <clears throat> Господин Фернандес има думата до 4 минути. Much, Благодаря, господин председател. Естествено, днес господин Моряно не е тук и аз ще го съместя. Ще изчета неговото изказване. Основното становище на колегата е, че е, проектодокладът е добър, но той има няколко забележки. Най-напред, що се отнася до работата на ЕЦБ чрез паричната политика, тя е много положителна за растежа в Европейския съюз, но има нужда от е, фискално консолидиране на няколко равнища. На следващо място той подчертава важността от съществуването на фискален контрапарт на европейско равнище. На следващо място, независимостта на Европейската Централна банка е основен стълб на нейното съществуване, но това не бива да става за сметка на прозрачността и демократичната отчетност и тук трябва да се положат повече усилия. На четвърто място, в контекста на номинациите за постовете в ЕЦБ, включително и председателя на банката, тук Европейският парламент трябва да участва при оценката на кандидатите, за да може да се осъществи добър баланс между всички кандидати, включително и полов баланс. На следващо място, паричната политика трябва да продължи и в унисон на целите на Европейския съюз, като КОП-21 трябва да се създадат и синергии с Европейската инвестиционна банка и ЕФСИ. На следващо място ЕЦБ трябва да следи внимателно политическите развития като например Брексит и други политически събития. На следващо място <clears throat> предстоят преговори по МФР. Парламентът ще подкрепя инициативите на ЕЦБ, свързани с собствените ресурси. И на последно място отправяме поглед и към популистичните настроения в Европа. Европейската Централна банка, нейните дейности са ответени от това също. И така, <clears throat> докладчикът в Сянка ще бъде отворен за бъдещо сътрудничество с неговите колеги по този доклад. Благодаря. Мисля, че от е, името на Екаре ще говори господин Лука. Благодаря, благодаря, господин председател. За съжаление, господин Лунес не може да присъства тази сутрин. Той изпраща своите извинения. Той трябва да представи свой доклад в комисията ИТРЕ. За това ще прочета неговите коментари. Благодаря на докладчика за този интересен доклад. Този доклад доклад тази година не е много дълъг, но въпреки това той е много важен за нашата група. Ние приветстваме осветляването на риска, предизвикан от задлъжняването и балона на недвижимостите. Необходимо е да се консолидират публичните финанси. Освен това, искаме да споменем увеличаването на, бала, на солдата по Таргет 2, ние смятаме, че трябва да се съсредоточим върху факта, че е, възстановяването на страните е само циклично. За да има устойчиво възстановяване, трябва публичните финанси да са сигурни, за това са необходими структурни реформи. Освен това, има негативни последствия за пенсионерите и спестителите. Господин Лонес, с интерес очаква бъдещата работа с целия екип. Благодаря. Благодаря. А сега от името на Алте, господин Кренс, не. Добре. От името на Зелените, от кое и от другите групи не виждам представители. Добре, така че имаме време за спонтанни изказвания. Ако някой иска да вземе отношение по паричната политика, моля, имате думата. Господин Росати, съвсем накратко едно предложение. Мисля, че една важна, че едно важно политическо развитие ни очаква – ЕСБ, ЕЦБ ще завърши, ще приключи своята програма за закупуване на активи и това ще се случи в контекста на промен, промяната на ръководството на ЕЦБ. Мисля, че трябва да изпратим ясен сигнал на ЕЦБ да има добър преход към една нормална парична политика. Освен това, Интересно и важно е да видим как новото ръководство на ЕЦБ ще се ориентира така, че да е, си сътрудничи по-добре с други европейски институции и да ти принесе за по-нататъчното развитие на Европейския съюз като такъв и на еврозоната в частност. Програмата за закупуване на активи е противоречива инициатива. Чухме критични коментари по нея, така че мисля това също трябва да бъде отразено в доклада. Парламента трябва да изпрати определени сигнали и по този повод. Благодаря, казва председателят. Може би само едно изречение. ЕЦБ трябва ние да се постараем тя да си свърши работата, да функционира правилно. Чухме някои критики и недоволства от страна на някои политици и политически групи, но важно е наистина Европейската Централна банка да е независима и да си върши работата съвестно. Е, докладчикът има ли искали да каже нещо? Съвсем накратко исках е, да благодаря на всички, на господин Моргано, на господин Русати, благодаря за коментарите. Ясно е, че този доклад може да бъде подобрен чрез измененията и може наистина да се превърне в доклад, който, както казва и Моргано, наистина е тръгна в правилната насока, но трябва да се доизчисти. Що се отнася до бюджетната и парична политика, знаем, че има и други механизми, като европейския семестър, но така или иначе е логично да говорим за ориентацията на паричната политика и за контрола, разбира се, с оговорката, че ЕЦБ винаги си остава независима. Аз съм съгласен с това, което казах изказалите се, мисля, че няма да стигнем до съгласие с кой знае колко трудности. Още веднъж много благодаря. Благодаря сега. Нека само ви напомня, че 14 септември е крайния срок за измененията. Все още имате време да изразите своето мнение. На 18 октомври ще ги разгледаме, на 26 ще ги гласуваме в комисия и след това през декември докладът влиза в пленарна зала. По шеста точка докладчикът още не е дошъл, затова нека направим 5-минутна почивка до 9.30.

So И тъй, ако позволите, нека се върнем на дневния си ред. Шеста точка. Това е докладът на господин Мавридес е, за економическите политики в еврозоната. Нека кажа предварително, че това е един от двата доклада в рамките на европейския семестър от страна на Европейския парламент. Имаше промяна на докладчика. Господин Мавридес замести господин Бае като докладчик. Има доста изменения, 328, които ще бъдат разгледани като част от доклада, но сега нека дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател, и добро утро на всички. За първи път се изказвам за това нека благодаря на всички и да ви пожелая много ползотворна работа. Както и вие казахте, имаме много изменения. 328. За нас е много важно да се обърне внимание на следните точки, които са отразени в измененията. На първо място трябва по-голяма гъвкавост в прилагането на пакта за стабилност и растеж. Трябва да имаме агрегатна фискална позиция на еврозоната. Необходимо е да се даде тласък на инвестициите и растежа. На второ място – е необходимо да имаме екологични показатели и да се водим от целите за устойчиво развитие, както и целите от Париж в рамките на европейския семестър. На трето място трябва да има по-голямо национално участие при формулирането на препоръките по страни. На четвърто място реформиран европейски семестър, който обръща внимание на на реформите за устойчиво развитие, като се обхващат показателите за економическо, социално и екологично развитие. Необходимо е също така да се работи за микро, малките и средните предприятия. Особено в държавите членки, където кризата е имала много отрицателни последици – трябва да се подкрепя структурното финансиране и с това да се облегчават мерките, предлагани от комисията. Ние също така смятаме, че разпределението на европейските фондове трябва да зависи от други принципи, а не от заключенията по европейския семестър. Това не е добро за кохезионните политики. Необходимо е да се борим с големите разлики социално-економически в еврозоната. Необходимо е да се преразгледат несправедливите клаузи в потребителските договори, клаузи изключвани с банките. Трябва да се позовем на съответните европейски директиви. И накрая много е важно да се завърши изграждането на банковия съюз. Той е ключов компонент от задълбочаващия се паричен съюз. Ние подкрепяме въвеждането на напълно мутуализирана схема за застраховане на депозитите до 2020 година. Уважаеми колеги, Уважаем господин председател, ще направим всичко по силите си, за да отразим повечето изменения. Сега очакваме да чуем дискусията и разбира се ще продължим ползотворните заседания с всички докладчици всяка и заинтересовани страни. Благодаря от страна на НП господин Ванден Кенделаре. Благодаря, благодаря на всички колеги. Това е първото ни заседание след лятната вакансия. По отношение на доклада установявам, че има изключително важни идеи, които са останали извън него. Например, Специфичните препоръки за страните. На второ място не е разгледан въпроса за цената на застаряването и на трето място необходимостта от увеличаване на производителността. Като говорим за растеж в еврозоната, смятам, че е много важно да подчертаем, че трябва да има отговорност. И тази отговорност да върви ръка за ръка с останалите мерки. Трябва също така да мислим за европейския семестър не само като някакъв механизъм за координация. По препоръките по страни ми се струва, че докладът пропуска нещо, а именно изпълнението – Изпълнението е проблематично и ние трябва да продължим да говорим за това. Защото се оказва, че едва 9% от препоръките са изпълнени. Не виждам какъв е смисълът да се правят все повече и повече препоръки, след като те на практика не се изпълняват. На трето място – трябва да се разгледа застаряването. В седма точка се говори за публичните услуги и мисля, че ние трябва да назовем проблема с истинското му име, а именно застаряването. Това застаряващо население трябва да има достъп до качествени публични услуги. Някои хора искат те да са безплатни за всички, но ние трябва да сме реалисти – Единствено структурните мерки и бюджетните буфери ще позволят такива качествени публични услуги. Нещо друго, което е важно, инвестициите. В доклада се говори за публични инвестиции. Да, те са важни, но трябва да подчертаем и значимостта на частните инвестиции. Това засяга и Съюза на капиталовите пазари – Частните инвестиции имат огромен потенциал. И накрая, на последно място, когато се настоява за увеличаване на заплатите на гражданите, трябва да се подчертае, че това е необходимо да е обословено от нарастване на производителността. Благодаря, нямаме докладчик за екаре. Не знам дали господин Луки иска да се изкаже. Не. В такъв случай Каролин Нактегал от Алде, заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика е, за това, че пое ръководната роля. Ние, разбира се, ще работим заедно с него с удоволствие – аз ще обсъдя измененията, представени от колегите. Ние, разбира се, трябва да разгледаме всички аспекти, всички изменения. Някои от тези изменения са насочени към засилване на економиката. Целта е да се избегнат бъдещи кризи – в които да попадне Европа. Трябва да се изпълнят всички реформи, трябва да сме сигурни, че препоръките се изпълняват. Да се подготвим. Но, както вече беше изтъкнато, много малка част от направените препоръки всъщност се изпълняват – има държави членки, които въпреки благоприятното си економическо положение не се подготвят предварително за възможните проблеми в бъдеще. Това е безотговорно. Необходимо е да работим по бюджетните правила. Необходимо е също така да се предоставя социална закрила. Според мен е важно да се посочи, че работните места се създават от пазара. Ето защо ни трябва един много добре развит пазар на труда. Също така е необходимо да се създадат добри условия за дружествата и домакинствата – само така те ще могат да се възползват най-пълноценно. Структурните реформи, които стабилизират държавите членки, също трябва да са в фокуса на економическите политики. Това ще помогне на държавите членки, но и на Европейския съюз. Очаквам да работим заедно с докладчика и докладчиците в сянка. Нямам съмнение, че докладът ще получи широка подкрепа. Благодаря. Благодаря за изказването. Господин Уртасун иска да се изкаже. Най-напред искам да благодаря на докладчика Костав Мавридес, също така и на господин Югбае за проекто доклада. Разчитам на добро взаимодействие с останалите докладчи в сянка за добър окончателен доклад. Текстът е добра основа, добра е диагнозата на ситуацията и се определят в елементите като данъчната система и подобряване на устойчивото развитие. Също така се обръща внимание на дисбалансите в економиката, в това число търговският излишък – Свидетели сме на това, че политиката на строги економии и другите политики не доведаха до подобряване на економиката, засилиха неравенството, не успяха да опазят околната среда и да опазят социалната политика. Екологичните и социалните цели, в това число стълба на социалните права и Парижкото споразумение, трябва да бъде на равна основа с други политически цели. Ще спомена някои от нашите изменения. Внесахме изменения насочени към намаляване на неравенството и устойчивата економика в изменение 169 сме посочили страните, в които има агресивно данъчно планиране за работните места и растежа. Ще спомена изменение 110. Призваваме комисията и държавите членки да запазят колективното договаряне и да защитят достойното заплащане за инвестициите. Настояваме за ниско въглеродна и кръгова економика. Това намира отражение в изменение 260. Ще спомена надежната оценка на корупцията в някои държави членки. Корупцията влия отрицателно върху потенциала за економически растеж и върху средата за бизнес. Ние сме внесли изменение Одно за необходимостта препоръките по страни да се занимават с този проблем. Нека да спомена казаното от докладчика за, доизвър до изграждането на банковия съюз и системата за гарантиране на влоговете, която е блокирана. Това е неприемливо. Благодаря. Разчитам на конструктивна работа с докладците в Сянка. Благодаря господин Вягас от името на Обединената левица. Благодаря. Нашата позиция по отношение на еврото е много ясна. Ние сме против еврото, против сме неговите правила, ориентацията. Ние сме против препоръките по страни. Еврото не доведе до стабилност. Не постигнахме економическа ефективност, няма никакви признаци на солидарност прилагането на правилата на еврото в много страни, в това число и Португалия, е проциклично и е признак на економически опадък и загуба на независимост. Загубихме стратегическите си предприятия в енергийния сектор и други сектори. В момента те се контролират от чуждестранен капитал обслужването на гражданите се влуши чувствително поради липсата на инвестиции за щастие в Португалия от 2015 година насам има нова политическа обстановка и успяхме да отменим много от мерките, наложени от тройката. Много от тях са в пълно противоречие с препоръките по страни. Говоря за намаляване на данъците върху работната заплата, за обръщане и спиране на приватизацията. и Страната съвсем не потъна, по-скоро тя се развива добре и това говори е, за е, непригодността на политиката на строги економии или поне в нашата страна. Аз мятам, че трябва да има възможност страните, които са в неустойчива ситуация по отношение на еврото, да напуснат еврото. Това е единствения начин да запазим своята независимост и да насърчим развитието. Има ли представител на СПД или НСЕ? Не виждам. И сега имаме няколко минути за спонтанни изказвания. Кой желая да се изкаже? Разполагаме с няколко минути. Никой не иска да се изкаже. В такъв случай ще дам думата на докладчика, ако иска да обобщи. Мисля, че всичко, което можеше да се каже, беше казано. Отбелязвам само конструктивността на диалога и се надявам той да продължи в същия дух. Председателят, я се надявам, сега графикът размяна на мнение с социалните парламенти 9 октомври, гласуване в ЕКОН същия ден в пленарната зала би трябвало да бъде през октомври. Приключваме с тази точка. За съжаление, не виждам а, докладчика за следващия доклад а, Полтанк. Ще трябва да направим пауза от 10 минути, докато дойде господин Танк. Очакваме интересна дискусия за облагането с данък върху цифровите услуги.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 So, dear colleague, let me now continue. Колеги, продължаваме. Разполагаме с 60 минути е, за предложенията по облагане, корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие. Най-напред ще спомена основните идеи в тези две досиета. Става дума за цифровото присъствие. Комисията през март тази година предложи временни мерки за решаване на проблема с данъчната основа за значителни цифрови дейности. Обсъждаме и въпроса за постоянната реформа и всъщност това беше включено в предложението на парламента за общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и общата консолидирана данъчна основа. Радвам се, че тук са и двамата докладчици. Разполагаме с 60 минути за тези две досиета и за това всеки докладчик ще разполага с 10 минути. Най-напред ще дам думата на Дариуш Русати, който отговаря за дългосрочните решения. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Както казахте, господин председател, това е интересен пакет. Пакет, който вече беше предмет на обсъждане от парламента в рамките на комисията ТАКС 1 и комисията ПАНА темата беше обсъдена и от Европейския свет и разбира се Европейската комисия. Инициативата на Европейската комисия за тези две законодателни предложения отразява мнението, че цифровият бизнес се различава от традиционния в областта на данъчните задължения. Цифровите предприятия работят в съответствие с съвършено различни бизнес модели. В традиционните предприятия, изградените от Тухла и Хорсан, така да се каже, предоставят услуги, е, с е, физическо присъствие, което улеснява данъчното облагане. При цифровите предприятия има разделение на тези две характеристики. Една фирма може да предоставя цифрови услуги без никакво физическо присъствие в дадена страна. И освен това, това предприятие разчита на нематериални активи в много по-голяма степен от традиционните предприятия. Нематериалните активи по дефиниция не се подават на лесна оценка и освен това тези предприятия използват много специфичен метод на създаване на стойност чрез участие на потребителите. Колкото повече потребители използват една мрежа, един вебсайт, толкова повече се увеличава стоиността на предприятието и така има взаимодействие между фирмата и потребителите. Колкото е по-силно взаимодействие, толкова повече се увеличава стоиността. Цифровите предприятия с това са уникални и в контекста на днешния дебат възникват сериозни проблеми пред данъчните власти. Как да облагат тези предприятия? Връзката между източника и местоположението не е пряка. Услугите се предоставят в една страна, а предприятието е с регистрация в друга страна. Връзката се установява трудно и е трудно да се прецени каква част от печалбите трябва да се обложи в коя страна. Това е само увод и встъпление. Всички ние сме съгласни, че нещо трябва да се предприеме по отношение на цифровите предприятия. Е, и това става ясно и в докладите на ОИСР и на Европейската комисия. Има много мнения и гласове за това, че цифровите предприятия не са подложени на справедливо данъчно облагане особено големите предприятия и нещо трябва да се направи. По принцип комисията търси отговори на въпросите кое да се обложи т.е. как да се дефинира цифровата услуга, която трябва да е подлежи на облагане. Второ, къде да бъде данъчното облагане? Как да се разпределят печалбите от цифровите дейности между различните страни? В, случаи, в, в случаите, в които фирмата предоставя услугите на трансгранична основа. И на трето място, каква да бъде данъчната ставка повечето експерти, повечето страни не спорят за това, че трябва да се предприеме нещо, но съгласието спира до тук. Всичко, което се е от ОИСР и Европейската комисия, води до множество различни реакции и мнения. Не може да се говори за съгласие. Очерт. Най-доброто решение би било международното поради трансграничния характер на предоставянето на цифрови услуги. Но за да се постигне споразумение на международно ниво, на ниво ОИСР, е проблематично и, и едва ли може да се очаква през следващите години. Затова комисията реши, че при тези условия Европейския съюз трябва да поеме инициативата и да предложи решение, което може би няма да е дългосрочно и структурно решение, но поне ще се опита да реши някой от проблемите и предизвикателствата. Ето защо разглеждаме два доклада. Единият е за структурните решения, това е моят доклад, другият е посветен на временните решения. Докладчик е колегата Пол Танк. Предложението за, структурно, за структурните решения, както и предложението за дефиниране на значителното цифрово присъствие – е необходимо, защото значителното цифрово присъствие ще даде възможност на данъчните области да реш... на данъчните власти да решат как, точно да оценят данъчното облагане. Една страна която е в една страна, може да предоставя услуги във Франция без физическо присъствие. Но тъй като предоставя цифровите услуги във Франция, би трябвало да има възможност да се определи цифровото присъствие във Франция, независимо от отсъствието на физическо присъствие. И тази дефиниция е предложен, е предложен от Европейската комисия. Е, значителното цифрово присъствие, според комисията, трябва да се определя възоснова на, на три критерия. На първо място на е, оборот, второ брой договор, на трето място брой потребители. Единственият е, въпрос, който аз задавам тук е защо се прилага прага от 7 милиона за оборот, 100 хиляди потребители, 3 хиляди договора. Как се е стигнало до тези критерии и дали тези критерии обхващат цялото значително присъствие? Напълно е възможно в е, малки държави членки е, тези критерии да не бъдат спазени. И ако идеята е да се обхванат само големите предприятия, добре. Но ако целта е да бъдат обхванати всички предприятия всички страни, тук трябва да се замислим. И така, значителното цифрово присъствие е в основата на предложението и освен това, разбира се, ако определим значително присъствие, предложението на комисията – е насочено към разпределяне на печалбите от тези дейности. Комисията приема, че тези дейности могат да бъдат устойностени и е, да бъдат разпределени между държавите членки на тази основа тези печалби се добавят към общите корпоративни печалби на тези фирми, които се облагат с данък. Ето това е структурата в много обобщен вид. Моето предложение е, Моите въпросителни на този ранен етап са многобройни. Ще се огранича само до два или три. Вече споменах въпроса за определенето на цифровите критерии. Още нещо, което ме ми направи впечатление, докато четях документа, е, че дефиницията на цифровите услуги е доста неконкретна и дава, може да даде повод за недоразумение. Документа прави разграничение между цифровите услуги, които са свързани с използването на мрежа и услуги, които са свързани с, предо... с плащане. Тези последните не са обхванати от директивата. И моят въпрос към, председ... към комисията е как да, на... как да разграничим между двете и защо едните да се включат, а другите да се изключат. На второ място имам въпроси за изпълнимостта на системата, защото тя предполага създаването на нови агенции във всяка държава членка, предполага и конкретни методологии и технически възможности – с оглед на услугите, които се предоставят от цифровите предприятия. Както казах, е, в предложението са предвидени множество изключения. И аз не съм напълно сигурен, че във всеки един момент можем ясно да кажем дали дадена услуга а, е, подлежи на облагане или пък е, е става дума за дейност, която не подлежи на облагане. Възниква и въпроса, и това е последното, което ще кажа, въпросът за постигането на съгласие. Е, парламентът ще бъде консултиран. Решението ще се вземе единодушно от държавите членки. В момента има доста различия и противоречия. И може би трябва да сме наясно с различните мнения. Има страни, които са за предложението, но има други страни, които са против предложението. Те не искат да, тази област да се е, регулира, като се позовават на административната тежест, пречки и така нататък. Хубаво е да е, разберем и каква, каква е възможността и какви са изгледите за постигане на съгласие. И сега докладчик е, за втория доклад, господин Полтанг. Благодаря. Хубаво е да се видим отново, колеги, след лятната вакансия. Надявам се, прекарали сте добре. Този, това досие сме го обсъждали и преди. Не за първи път обсъждаме е, корпоративното данъчно облагане и има причина за това, а именно има неравнопоставеност – между големите мултинационални компании и малките и средни предприятия. Първите не плащат почти нищо като дама, данък, вторите плащат. Платформи като Google и Facebook не плащат толкова, колкото плащат национални предприятия. И повечето хора смятат, че това е нечестно, това засяга данъчния морал. Защо аз трябва да плащам, питат се хората, когато големите е, мултинационални компании не плащат данъци. Но не само, че не е честно цялата ситуация, тя не е ефективна, няма равнопоставеност. За това смятам, че Европейския парламент трябва да подези, подеме тази инициатива и трябва да се обединим около един общ подход как да процедираме по отношение на корпоративното данъчно облагане. Независимо дали става дума за нечестност или неефективност, трябва да се справим с проблема. Има определени решения, които не са много приятни. Най-напред да не се направи нищо. Това е първата възможност. Това се, за това се застъпват Ирландия, Люксембург, такива страни, т.е. да не се прави нищо, Тоест, е неефективността и нечестността на в голям мащаб да продължат. Това е тази опция. Не смятам, че ние ще се спрем на тази опция. Друго решение, също не е много приятно, е да се чака един общ глобален световен подход. Казва се, е, да, ние от големите предприятия, да, ние искаме да плащаме данъци, но това трябва, но трябва да има един световен подход. Добре, но тогава ще чакаме вечно. Може да се каже, наистина ще плащам данъци, ако има световен подход. Не смятам, не може да се каже, че ОИСР не е важен форум. Важен е. Но в същото мя... време ни трябва европейска инициатива, за да отбележим пробив. Така че имаме отговорността да се справим с тази несправедливост и трябва да поемем водещата роля в световната економика и да зададем стандартите за 21 век. Европейският парламент естествено е показал пътя, по който трябва да се върви. Има голяма подкрепа за двата доклада за общата консолидирана данъчна основа и за доклада за обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Аз бях докладчик, господин Ламасур беше докладчик. Е, тук се вижда основна програма при корпоративното данъчно облагане, т.е. да не се да се отдалечим от принципа на източника и тук се включват дигиталните услуги, дигиталните цифров, цифрови а, продукти. Така че трябва да се придвижим наистина към 21 век. Моят въпрос е когато разглеждам тези досиета, е дали тези инструменти, за които мислим, ще ни придвижат напред. Дали ще ни улеснят да предприемем този глобален подход. Сега ясно е, че да не се прави нищо не е опция за нас. Това е ясен сигнал, ясен сигнал трябва да изпратим, че Европа иска да се справи с проблема. По този начин ние ще накараме световната общност да действа и особено ОИСР. Така че в този смисъл смятам, че DST, т.е. Е, облагането на цифровите услуги, и временната мярка, виждам, ги като, ва, като, виждам я като важна, защото това ще поведе хорото. Смятам, че това е първоначален подход, който ще отвори възможност за допълнителни по-нататъчни промени. Един въпрос имам обаче. Как гледаме на разликата между това което е залегнало в предложението за обща консолидирана корпоративна данъчна основа, а именно за достъпа до пазара. Трябва да имаме важно, но ограничено данъчно облагане върху определени фирми и мисля, че в крайна сметка докладът за за CCTB, т.е. да се каже, че данъците, които се плащат, зависят от това къде се генерират печалбите. Това е общия подход, който е залегнал при общата консолидирана данъчна основа. Е, създаването на стойност също е фактор, но той е ограничителен фактор. И така, надявам се, че тази временна мярка ще ни даде възможност за дългосрочни решения. Имам също и други въпроси. Комисията предлага за е, цифровите услуги, тяхното облагане, станък е, ставка от 3%. Но след като става дума за милиарди, които се печелят от цифровите платформи, то тогава по-разумно е по-богатите да плащат повече. Дали 3% тогава е достатъчно? Според мен, а, приходът от това предложение ще е само 5 милиарда. А, защо не помислим за по-високи ставки? И защо не оставим държавите да решат дали да приложат по-високи ставки, дали да има една обща ставка или да има различни ставки. Това е единият въпрос. Тоест, според мен, това не е висок данък, след като се има предвид какви са огромни печалбите на, на цифровите платформи. Нека си спомним, че най-големите корпорации в света на борсата са Apple, Google, Facebook, Amazon и Microsoft. Не може да кажете, че това са бедни компании. И като се погледнат техните е, акционери, също не може да се каже така. Така че, моят въпрос е дали трябва да има минимална ставка и не бива ли ставката да е по-висока. Освен това, има дискусия за това дали продажбата на данни да се облага или не. Аз не разбирам всъщност дискусията. Естествено е, че продажбата трябва да се облага с данък. Ако става дума за трансакция, пренасяне на данни в рамките на една компания, тогава, компания, тогава няма нужда да, да, да се облага този трансфер. Но Продажбата на данни трябва да се облага. Аз не виждам логиката да не се облага продажбата на данни с данък. И в крайна сметка е, трябва да знаем какво тези цифрови платформи правят с нашите данни, така че трябва да се съсредоточим и върху продажбата на данни. Имам още една минута. Сега за предложението за значителното и непрестанно цифрово присъствие. Това предложение бе прието от Европейския парламент. Е, това е логично разширяване не само за разширяване на цифровото присъствие в общата консолидирана корпоративна данъчна основа, но е, става дума тук за разширяване на национално ниво на тази концепция. Не бива да имаме 27 различни концепции по този въпрос. И така, до тук сме стигнали до момента. Комисията предлага определени а, прагове. Чуват се гласове за по-високи прагове, но така или иначе Концепцията е ясна. Концепцията е ясна, че трябва да имаме общо консолидирано данъчно облагане. И сега въпросът е как да се облагат печалбите в различните страни. Аз не разбирам в предложението защо комисията прави две предложения? Тоест имаме облагане на общата консолидирана данъчна основа и имаме предложението за цифровото присъствие, което предложение се връща отново към предложението на, а, за общата консолидирана данъчна основа. Тук нещата според мен се объркват. Има конфликт. Смятам, че парламентът трябва да излезе с концепция за разделянето на печалбите. Има нужда от европейска инициатива, инициатива, която да покаже на света на къде да вървим през 21 век. Европа трябва да подеме структурната промяна – за да се справим с неефективността и огромната нечестност, които върлуват в момента при данъчното облагане. Става дума за облагане на много печеливши корпорации, които не плащат почти никакви данъци. Това не, обяснение за тази ситуация не може да дадем по време на нашата предизборна кампания. Председателят Имаме представители на комисията от Генерална дирекция данъци. Е, представителката на комисията ще реагира на нашата дискусия в края на дискусията. А сега преминаваме към докладчиците в сянка и после към изказванията на колегите. Пол Танк е също докладчик в сянка от социалистите и демократите, но неговото изказване чухме Габриел Мата. Благодаря, господин председател. Благодаря много и на двамата за обясненията по тази толкова важна тема. Аз съм съгласен, че би трябвало е, този вид облагане да бъде в центъра на интересите на всички институции, най-вече парламента, защото Една съвременна данъчна система трябва да обхване и предприятията, които работят с 500 милиона граждани в Европейския съюз. Има все повече дружества с цифрово присъствие, развива се цифровата економика, следователно ние трябва да пригодим своя начин на действие – не бива на тези предприятия да се дават само привилегии защото е ясно, че тези предприятия могат да създадат възможности за данъчните органи да улеснят също така сътрудничеството между различните данъчни органи но имаме, както се установява, разминаване между приятите норми и реално случващото се в данъчната област, както и цифровата област. Нашите данъчни системи са много устарели. Те не могат да се справят с цифровата економика. Важно е да се има предвид, че мястото на създаване на стойност и на седалище на дружеството не е едно и също. За това трябва да говорим за цифрово, а не физическо присъствие. И това цифрово присъствие може да бъде и значително. Трябва да се отчете необходимостта че имаме различен вид ситуация. Следователно, ние трябва да откликнем на тези нови цифрови модели и, както предлага един от докладчиците, ние можем да се позовем на системата на ОИСР. Но, принципно, има призив данъчните системи да са пригодни за цифровата економика като разбира се се отчита и опита на държавите, които искат да започнат с експериментални мерки в тази област. Европейската комисия ни представи пакет с едно възможно временно решение, както и решението в дългосрочен план – трябва ясно да се разбере, че Европейският съюз е необходимо да постави този въпрос и е, в международен план. Разбира се, много аспекти трябва да се обсъдят. Ние ще имаме дълги дебати по пакета, но сега е момента да се поставят важните въпроси и най-вече да се чуе гласа на експертите по тази несъмнено сложна тема. Ние би трябвало да стигнем до дългосрочно решение с една добра данъчна система, която е достатъчно стабилна и съвременна и отговаря на съвременната економика, както и на раздробяването на пазара. Но тази данъчна система трябва да бъде много по-добра за всички, да е справедлива и балансирана – Готов съм да работя заедно с докладчиците за подобряване на докладите. Благодаря. Благодаря от името на ЕКАРЕ и за двете досиета. Думата има Ашли Фокс. Благодаря. Това са много навремени предложения и трябва да се занимаем с тях много внимателно. Задава се въпроса за присъствието и това е философски въпрос, тъй като предприятията е, оперират в определени държави без да присъстват там. Трябва да определим точно критериите какво, за това какво означава значително цифрово присъствие. И е, Идеалното е, ако имаме международно решение, да има международни споразумения за реформа в данъчното облагане, но това ще трае дълго. И аз разбирам идеята за, за предложението на комисията. Говорейки за различните последствия между онлайн технологичните компании и цифровите платформи, предлагам да се поддържа пропорционалността и да няма дискриминация срещу малките цифрови предприятия. Трябва да изпратим по посланието, че ние искаме и харесваме в нашите страни цифровите предприятия. Има колеги, които не искат да използват. има колеги, които не искат Европейския съюз да подема тази инициатива, но аз с удоволствие ще работя за нея с другите колеги. От името на Алде Петър Ежик по двете досиета. Благодаря. Аз приветствам предложението на комисията. Отдавна го чакаме. Някои казват, че то не е навременно и някои го окачествяват като елемент – меко казано, елемент в контекста на търговията и ситуацията създадена от господин Трамп. Виждаме проблеми обаче, че няма от това, че няма адекватно данъчно облагане на цифровите компании. Ножицата се разширява между е, цифровата и нецифровата економика и това влияе на нашите общества. Предложението на комисията се опитва да се справи с е, пропаста между традиционните индустрии и цифровите економики. Логиката е да се, обра... да се облагат печалбите, където се създават. Данните показват, че цифровите компании плащат около 9% в Европейския съюз, а другите фирми в Европейския съюз плащат 23%. Фейсбук плаща около 5% в страни извън САЩ и половината, въпреки че половината от приходите идват от международния бизнес. Искаме да прекратим тази ситуация, която ситуация не е честна, не е справедлива и нарушава единния пазар. Аз разбирам някои от опасенията на колегите, че предложението може да спира инова... иновациите. Съгласен съм, че трябва да се предотврати допълнителната бюрокрация и да се поощри развитието на иновациите. Трябва да намерим правилния баланс, т.е. да окоръжим иновациите и да установим справедливо данъчно облагане. Европейския съюз трябва да поеме тази, това предизвикателство. Мисля, че праговете, предложени от комисията, ще ни помогат да осигурим факта, че започващите предприятия, започващия бизнес няма да бъде натоварен. Що се отнася до, до данъка върху цифровите услуги, трябва да мислим за разпределянето на печалбата. Разбирам, че концепцията може да е проблематична от технич, техническа и, и е, личен аспект, от лична перспектива. Определянето на потребителите означава да, да се проследява, да се, да се проследяват тяхното местопребиваване и тези данни да се пазят, да се запазват. Е, то този аспект трябва да е в унисон с общия регламент за защита на данните. Какво смята комисията по този въпрос? Това ме интересува. Освен това, ако искаме да направим цифровото облагане по-справедливо, важен елемент в е разширяването разширяването на инициативата. Благодаря, Петър. Не виждам колеги от зелените, който да иска да се изкаже. Давам думата на докладчика в сянка от ГОЕ. Това е господин Шердеван. Благодаря, господин председател. Колеги, благодаря ви за интересните, интересния дебат. Преди лятото четох едно изследване, че в Европейския съюз 20% от данъчното облагане се губи именно благодарение на действията на Google, Facebook и другите цифрови платформи. Затова на равнище G20 и ОИСР започна обсъждането на облагането на цифровата економика. Тези дискусии вървят от 2015 година, защото се вижда подронване на данъчната основа, изнасяне на печалбата. Ние като леви приветстваме, че тази тема се приоритизира на европейско равнище, особено в контекста на развитието, което наблюдаваме в САЩ. Надяваме се до края на австрийското председателство да имаме общо европейско правило. Виждаме обаче, чуваме по-скоро критични гласове от някои държави членки, така че да видим как ще продължат преговорите, защото данъчното облагане е в компетенциите на държавите членки. Но така или иначе, ние тук в парламента може да предлагаме прогресивни решения затова апелирам към вас, уважаеми колеги. Нека да се опитаме да преустановим практиката на някои големи предприятия да избягват плащането на данъци. Нека се погрижим за повече справедливост. Това ще е добре за гражданите и ще отговаря на стандартите на 21 век. Сега искам да споделя някои коментари по отношение на предложението на комисията. Сега комисията за цифровото присъствие, тази концепция мога да я приветствам. Моята политическа група обаче се опасява, че че печалбата на големите предприятия няма чрез тази концепция да бъде обхваната достатъчно. Смятаме обаче, че е положителна временната мярка. Положително е да има и само подаване на декларация от страна на предприятията, но има и критични аспекти тук, а именно Прага от 5 милиарда евро според мен, според нас е прекалено нисък. Трябва да се вземе като изходна точка за изчисление оборота. когато погледнем съотношението между печалба и оборот виждаме големи разлики между отделните предприятия, затова ние смятаме, че 3% за Google са прекалено ниски. За други предприятия обаче тези 3% може би са прекалено високи като прак. Но за това говори и докладчика. Ние тук сме отворени да мислим за други модели, за други ставки. Може би може да помислим за прогресивно данъчно облагане. В момента е, обаче няма смисъл да се говори по тази тема. Данъчната тежест от действията на големите предприятия пада върху потребителите – Netflix и Spotify, например, са освободени да плащат данъци. Затова ние смятаме, че най-добрият подход е данъка на изхода. Е, това въжи и за други сектори, които са извън цифровата економика. Благодаря, Мартин, за НСС господин Валин. И аз искам да благодаря на колегите Розати и Танка. През последните години парламентът участва по много активен начин в тази битка – всъщност е, става дума за огромно предизвикателство, а именно данъчно облагане на големи предприятия, чието оборот е, е огромен и понякога надвишава бюджета на някои развиващите страни. Ето защо е, това трябва да се регулира. най-удачно е въпросът да се решава на глобално ниво. Заедно с това трябва да се намери и европейско ниво, защото европейския контекст е европейски контекст с своите 500 милиона потребители. Ето защо е много важно да направим така, че цифровите предприятия да бъдат обложени. Основният проблем в Европа и еврозоната състои в това, че някои държави членки, като Люксембург, Холандия, често те не се споменават е, дори но тези е, страни са против тези предложения. Ето защо парламентът, е, според мен, трябва да намери решение е, и да направи така, че тези страни да не изкривяват конкуренцията. Други, други страни са по-готови да сътрудничат в тази област и за това дойде моментът да предприемем по-твърда линия, тъй като става дума за десетки милиарди евро. Гражданите биват лишавани от тези приходи и заедно с това самите те плащат твърде високи данъци. Благодаря. Благодаря ви. Не виждам някой от НСЕ да иска думата. Следователно преминаваме към спонтанните изказвания. Доста колеги са в залата, темата е важна. Сигурен съм, че мнозина ще поиска да участват. Ето аз, например, също имам въпроса. Предполагам, че някои от моите въпроси могат да бъдат предмети на отговора на комисията. Не разбирам доколко това предложение се занимава с разпределението на печалбата и доколко с увеличаване на данъчното облагане. Доколкото разбирам, предмет е разпределението но сега ми става ясно, че има опасност и от двойно данъчно облагане. Не знам доколко този елемент се разглежда в предложението и се избягва опасността от двойно данъчно облагане. На второ място Дариуш каза нещо важно в началото. Ние имаме цифрова економика, предложението е част – от нашите мерки, но ми се струва, че мерките не се прилагат изключително и само спрямо цифровата економика, защото по-големият проблем са дистанционните продажби. Лесно е да участваш на пазара, да генерираш печалба и отдалеч. Така че ме интересува дали приложното поле не трябва да се разшири, за да обхване и дистанционните продажби. И накрая, но не и по значение, очевидно е, че облагането на приходите е заместита на облагането на печалбата, която може понякога да е много висока, в други случаи много ниска. Вие не искате е, традиционния подход на облагане на печалба, но ако трябва да установим къде са приходите и при цифровата економика, и при дистанционните продажби, е важно да се отбележи, че първоначално се правят големи разходи и едва след това идват печалбите. Но разбира се, трябва да заявя ясно, че предложението е много добро. Той идва на време, даже е малко закъсняло, защото и Петър отбеляза, че ние не бива да си затваряме очите за проблема. В противен случай резултатите не са никак добри. Това беше моето изказване. Не знам дали някой друг иска думата. Ако не, ще се обърна към представителя на комисията Геде Таксуд. Нека чуем какво ще каже тя и очаквам и да реагира на казаното в хода на дебата. Благодаря ви. Ще се огранича до отговори на поставените въпроси. Първо, значителното цифрово присъствие. Имаше въпрос за праговете и как сме стигнали точно до тези прагове. Необходимо е да не се забравя, че при това предложение се търси структурно решение – Имаме компании, които присъстват само в една държава членка и това е цялото им присъствие в Европейския съюз. Има и други компании, които изобщо не присъстват в Европейския съюз, а същевременно имат значително цифрово присъствие. Изискването на физическо присъствие би означавало огромен административен товар – 60 до 80 хиляди евро годишно. При тези прагове искахме да сме сигурни, че дружествата поемат не само товара, но ще имат и печалба, с която да заплатят за този допълнителен товар. Затова сме определили такива прагове и искахме да сме сигурни, че активните компании ще могат да реализират и някаква печалба. Това е, разбира се, много грубо казано, но искаме прага да е достатъчно висок, за да сме сигурни, че това би се случило. Искам да обсъдя и данъка върху цифровите услуги. Питахте защо да има данък върху оборота, как могат да се разпределят разходите. Не бива да се забравя, че при този вид данък нашите ръце са вързани, тъй да се каже, има много ограничения – Съобразяваме се с международната правна рамка. Зачитаме основните свободи в Европейския съюз, както и други европейски разпоредби. Съобразяваме се с СДО, с ОИСР. Ето защо и пред нас нямаше кой знае колко много варианти – не беше невъзможно да я въведем данък върху оборота. Разбира се, данъкът върху печалбата е най-доброто решение, но ако това ще е междинната мярка, ние се връщаме на първоначалното положение и всички ограничения, които търпим поради международната правна рамка и двустранните споразумения. Ако предложите облагане на печалбата се връщате към първоначалния проблем, а не към някакво решение. Ние искахме освен това данъкът да бъде сравнително упростен, да не бъде сложен за прилагане и за това и не избрахме диференцираните данъчни нива – Искахме да има равни условия за всички, и за всички страни. Вярно е, ние не взехме предвид първоначалните разходи на дружествата, но решихме, че тези 3% са добър баланс. Процентът не е твърде висок – и така не изключваме дружествата с ниски печалби, макар че знаем, че повечето от тези дружества са печеливши. Както и да е, искахме едно балансирано решение от тук и тези 3%. Имаше и друг въпрос. Движа се по реда на въпросите по-скоро – разпределението на печалбата и структурното решение. Защо ние следваме старите правила? Ние предлагаме всъщност да има адаптиране на тези стари правила поради трансферното ценообразуване – Различното тук е, че имаме ОКО, ОКД или общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Следователно, така се ограничават възможностите за изкуствено прехвърляне на печалбата към страни с ниско данъчно облагане. Това е начинът предпочитан от нас що се отнася до корпоративното данъчно облагане, но в случая ОКО-ОКД се прилага задължително единствено спрямо дружествата с над 750 милиона евро приходи годишно. Имаше предложения това да се прилага и към други дружества, но ние не се съгласихме. Съобразяваме се и с международната данъчна правова рамка. Именно за това решихме да запазим предишната система с функционален анализ и трансферно ценообразуване. Същевременно актуализираме нормите, за да се включи и понятието за важността на потребителя. Изразено беше и притеснение, че облагането на публични услуги ще доведе до натоварване на потребителите. Нашият отговор е да. Възможно е това да се случи, както се случва и при много други видове данъци, но това не е основното, което ни интересува. Нашата цел е да има равни условия и дружествата да плащат своите данъци. А дали те ще прехвърлят товара към потребителят, това зависи и от вида услуга, която предоставяте, доколко тя е заместима. За нас обаче е най-важно всички дружества да бъдат облагани при равни условия. Сега ще дам думата на колегата, който може би ще каже няколко думи по определенията за цифрови услуги и значително цифрово присъствие. Благодаря. Значителното цифрово присъствие. За да има такова, трябва да има цифров интерфейс, някакъв вебсайт, който се използва от потребителите – през този вебсайт. Чрез този вебсайт се предоставят цифрови услуги. А що се отнася до определението на цифровите услуги, то ние сме го заимствали от регламента за ДДС от 2011 година и по-конкретно член 7 там има определение на електронно предоставените услуги. Това са услуги, предоставени по интернет, които са зависими от технологиите и при които се изисква минимално човешко участие. Към предложението, освен това, е включен списък, в който подробно се обяснява кои видове услуги се смятат за цифрови и кои не. Най-общо казано, цифровите продукти като софтуера, достъпа до онлайн пазарите, всичко това са цифрови услуги. Самите стоки, които са обект на електронната продажба, обаче не са обхванати от това определение. Следователно, нашето определение за цифрови услуги стъпва върху добре определените понятия, с които са запознати и дружествата, и данакоплаците. По отношение на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Ние смятаме наистина, че трябва да се използва този модел, като е възможно да се направят промени в зависимост от разпределението на печалбата. Ако позволите, само за една минута, мисля, че пропуснах два от вашите въпроси накрая. Вие попитахте дали основното е различното в разпределението на печалбите или желанието за увеличаване на данъка. Бих казала едното и другото до някъде, защото предложението за значително цифрово присъствие ще доведе до различно разпределение на данъчното облагане. Надяваме се обаче в резултат на това да има и увеличение на начисления данък, защото се отнема възможността за изкуствено прехвърляне към други юрисдикции. Попитахте и за справедливото разпределение на данъчното облагане, дали то трябва да се прилага изключително и само към цифровата економика или не. Вие сте прав. В нашето предложение за ОКО ОКД се разглеждат и дистанционните продажби. Предложението за ОКО ОКД може да се използва наистина и за дистанционните продажби, защото това са облагаеми печалби, които по дестинация са в друга юрисдикция и там, където се реализира печалбата, тя може да бъде обложена. Много благодаря. Сега за няколко думи ще дам думата на нашите докладчици. Дариуш. First... Най-напред искам да благодаря на всички участници в тази много интересна дискусия. Съвсем накратко ще се спра на 3-4 въпроса. Целта на това начинание е създаването на равнопоставеност и повече справедливост в системата на данъчно облагане в Европа. Онези, които са против инициативата, трябва да претеглят тези доводи. Ако нищо не предприемем, това означава, че приемаме съществуващата система, която, е, както казаха много колеги, е несъвършена, не осигурява справедливост и създава изобилни възможности за укриване на данъци, особено за големите участници. Ако, сме, ако постигнем съгласие тук, можем да преминем към обсъждане на подробностите, но целта е да изградим една по-справедлива система, която осигурява равнопоставеност за всички фирми. Второ, предложението не е за данъчно облагане на цифровата економика. Всъщност цялата световна економика е цифрова. Продажбата на стоки по интернет не попада в обхвата на директивата. Също така, редица други услуги, като пренос на данни и други, не са а, сами по себе си предмет на данъчно облагане. Целта на комисията, доколкото разбирам, е да се обхване предоставянето на услуги, което в момента не, бива, не е облагано. Много важен въпрос е разпределението на данъците от една страна и увеличаването на данъците от друга. Става дума не само за справедливо разпределение на данъчното задължение, но и някои предприятия ще бъдат облагани с по-висока ставка, тъй като се премахва възможността да се прехвърлят печалби към юрисдикции с ниски данъци. До каква степен ще бъде прехвърлен данъка върху потребителите? Това е, се случва с всички данъци, с всички косвени данъци но най-доброто решение е конкуренцията. Ако всички предприятия плащат един и същи данък, тогава няма да има възможност тези данъци да се прехвърлят върху потребителите. Или поне не в пълния им размер. Ако има конкуренция, фирмите ще искат да запазят пазарния си дял когато говорим за данъчното облагане, трябва да имаме предвид, че данъците имат двояк ефект положителен и отрицателен. Положителен, защото носят приходи. Второ, защото спъват економическата дейност. Това е цена, която би трябвало да бъдем готови да приемем. Но разбира се, като се стремим към баланса. Та, Пол. Искате ли да кажете нещо? Да, накратко съгласен съм с Дарио Русати. Става дума за справедливо и ефективно данъчно облагане и трябва да имаме това предвид. След като изслушах дискусията, искам да кажа, че повечето колеги са наясно с това, че сме изправени пред един важен проблем, който трябва да решим преди изборите. предприятия като Google и Facebook, които реализират огромни печалби, не плащат почти никакви данъци. Това не може да се да продължи. Трябва да намерим начин да променим тази ситуация. Имам няколко въпроси, свързани с изпълнението. Много важен въпрос, тъй като навлизаме в нагазваме в нова територия и парламента трябва да излез, да излъчи ясен сигнал за това какво е бъдещето, но също така и в областта на корпоративното данъчно облагане. Също така трябва да се работи по убедително решение, за да реализираме това данъчно облагане. Ние навлизаме в непозната територия, а трябва да влезем в нея, за да решим проблемите, свързани с справедливостта и ефективността. Благодаря. Приключихме. Благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка. Графика. Общество публично изслушване 10 септември, разглеждане на проекто доклада 9 октомври, срок на изменение 16 разглеждане на измененията 3 ноември, е, 3 декември. Е, както казах, ние сме в процедура консултации. Така, приключихме работата по точки 7 и 8 и веднага преминавам към следващите две а, е, точки Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране на бизнеса и пазари на финансови инструменти. Двамата докладчици са Ашли Фокс от ЕКАРЕ и Каролине Нах Техао. Имаме много докладчици в сянка и за това в секретарията предлага докладчиците да имат не повече от 8 минути. Ашли Фокс е първия. Благодаря предложението за европейски доставчици на услуги за колективно финансиране на бизнеса е навременно. Комисията въведе а, множество законодателни инструменти, насочени към увеличаване на регламента на регулирането за бизнеса. Но аз мисля, че ние трябваше да работим и по альтернативното финансиране, изграждането на съюз на капиталовите пазари. С това предложение имаме възможност да постигнем това и е за тази, по тази причина приветствам предложението на комисията. В момента различни режими в вътрешния пазар пречат на трансграничната дейност и паневропейския режим е възможност да се разшири дейността в цяла Европа без да смущава добре функциониращите правила на вътрешния пазар. Смятам обаче, че има, че трябва да се въведат някои промени в предложение, за да се реализира максимално потенциала му. В моя доклад смятам, че има пет области, в които можем да усъвършенстваме предложението на комисията. Те са както следва. Прага за предложение за колективно финансиране, е, лицензии, упражняване надзор върху от органите, е, различ, различия между платформите, регулиране на първоначалните предлагания на монети и колективно финансиране от трети страни. Сега, за прага аз увеличавам, аз мятам, че прага трябва да се увеличи от 1 на 8 милиона евро в съответствие с регламента относно проспектите. Аз мятам, че лимита трябва да е по-висок но смятам, че 8 милиона е подходящо ниво в интерес на последователността от разговорите, които проведах с заинтересовани лица. По този начин ще се увеличи привлекателността на предложенията, тъй като в някои национални юрисдикции прагът вече е по-висок. Що се отнася до предоставянето на лицензии и упражняването на надзор, аз не знам, че Европейски орган за ценни книжа трябва да носи да е, издава разрешения. Мисля, че правомощията трябва да са на националните компетентни органи. Ролята на ЕСМА е да осигурява е, последователност е, в изпълнението тези доставчици са, се различават помежду си. И за това смятам, че трябва да има разлика между платформите, които улесняват инвеститорите и собствениците на проекти, и платформи, които определят ценообразуването на пакетите, като прилагат различни изисквания за оповестяване. Така ще се осигури повече съразмерност в регулирането. Най-сериозната промяна, която аз предлагам е да се използва възможността да се регулират първоначалните предлагания на монети. По-настоящем в Европейския съюз няма становище по въпроса. Аз Отчитам дейността, извършена от националните органи, дейността на ЕСМА и Европейския банков орган. Настоящото досие е много добра възможност да започне процеса или поне да се осигури междинно решение. Е, и накрая доставчиците на услуги за колективно финансиране от трети страни са е, посредници между инвеститора и националния орган, като се изключват частни пласирания и онези, които не работят с, с контрагенти. при обхванати ще бъде сам, обхванат ще бъде само част от пазара. Необходими са допълнителни мерки, за да се защити индустрията и това ще бъде много добър източник за финансиране за технически стартиращи предприятия. И най-сетне включвам разпоредби за трети страни. Този режим е чудесна възможност – да се изнесат най-добрите практики. Разширяването на този пазар отвъд границите на единния пазар ще осигури повече инвестиции за европейския пазар, но ще направи така, че европейските инвеститори ще имат същата защита, когато инвестират в трети страни. Това ще се постигне, като се издават разрешителни за трети страни, които прилагат този регламент към доставчите на услуги за колективно финансиране. Господин председател, ние сме поели ангажимент за активна програма с като целта ни е да приключим работата ноември месец. Разчитам на конструктивно взаимодействие с другите, с докладчите в Сянка. Благодаря. Вторият докладчик е госпожа Каролине Нахтехал. Благодаря. Аз мисля, че въпросът е много важен, защото повече от половината от европейците работят в малки и средни предприятия. И именно в малките и средни предприятия се извършва по-голямата част от стопанската дейност. Само, че е, често проблемът се състои в това, че говорим за малки е, местни предприятия. Малките предприятия са най-важният е, източник на новаторство 10 000 амбициозни предприемачи работят всеки ден по нови технологии, за да решат реални проблеми на хората в ежедневието им. Ето защо е много важно Европейския съюз да даде своя принос. И благодарение на интернет тези предприятия, за тези предприятия вече няма национални граници. Има нужда обаче от регулиране и за това говорим днес и за това се радвам, че приемам предложението за колективно финансиране. По този начин фирмите могат да си осигурят онова финансиране, което не могат да си осигурят от банките. Трябва да имаме предвид, че онлайн колективното финансиране не трябва да се ограничава от националните граници но когато правилата са различни, за предприятията е трудно и затова трябва да намерим решение. Когато едно предприятие има чудесна идея за нов продукт и има желание за инвестиции в този продукт, това трябва да бъде възможно. И стартиращите предприятия би трябвало да могат да имат достъп до финансиране в цяла Европа. Това ще увеличи шансовете им за успеха. Това е полезно за гражданите и за Европа. Благодаря на Ашли Фокса за доклада му. Радвам се, че той го представи и аз подкрепям повечето от неговите предложения. Например, увеличаване на прага от 1 до 8 милиона, също така взаимодействието с други законодателни актове. И имам и още е, едно съображение. Платформите са сложни и затова имаме нужда от е, по-пропорционален е, подход. Трябва, в моя доклад Мой доклад е доста кратък. Ние Работим заедно с Ашли и се надявам, че ще успеем да приключим работа максимално бързо. Благодаря, Каролине. Сега докладчите в сянка. Те са двама от ЕНП. Ансандер е първата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на колегите докладчици за направените предложения. И аз много се радвам, че работя по колективното финансиране. Това е новаторски начин, той е бърз, общо достъпен и е в състояние да помогне на малките и средни предприятия, които играят много важна роля в нашите региони. На тях се, всъщност те са 90% от всички предприятия и има нужда от новаторски възможности за допълнително финансиране. Ако искаме този регламент да постигне успех, следва да се ръководим от няколко важни принципа. Ако искаме колективното финансиране да се реализира на трансгранична основа, имаме нужда от ясна и проста и недвусмислена рамка. С колективното финансиране ние осигуряваме и добра защита на инвеститорите. В своя доклад Ашли Фокс предлага различни възможности. Някои от тях ми се струват много интересни, като увеличаването на прага от 1 до 8 милиона, подобряване на правилата за маркетинг и информация и възможността платформите да предоставят консултации Друго предложение, което той спомена като много важно, е свързано с първоначалното предлагане на монети. Тук аз имам резерви. Вярно е, че нямаме европейска нормативна база, аз смятам, че е твърде рано да предприемаме регулиране на европейско ниво за сега и това не е уместен инструмент. Има и други въпроси, които бих искала да повдигна. Информацията и маркетинг. Аз мисля, че тук е, не бива да допускаме твърде стрикни правила, които да пречат е, на работата по е, проектите, които платформите предлагат на своите сайтове. Освен това, финансовата рамка в предложението е много важно платформите да могат да участват в проекти, това би успокоило инвеститорите, както и е, в това число и институционалните инвеститори. Също така е необходимо да се адаптират е, някои разпоредби в съответствие с е, това дали се предоставят кредити или обезпечение. Що се отнася до информацията за инвеститорите, ако искаме колективното финансиране в Европа да успее, много важно нези, които взимат решение да инвестират в даден проект, да бъдат добре информирани за рисковете, в това число риска от загуба. И в заключение е, аз си задавам въпроса дали имаме нужда от е, разпоредби за е, еквивалентност във всички случаи, при всички случаи е, много се е, радвам на това, че ще води, че ни предстоят дискусии. Нямам съмнение, че те ще протекат в добър дух. Господин Ван де Канделаре. Благодаря, ще бъда кратък. Много от нещата бяха казани вече. Мисля, че идеята е чудесна. Колективното финансиране е много добро за начеващите на предприятия, малките предприятия, които да имат перспективата да се разраснат. Колективното финансиране може да допринесе главно и за развитието на младите хора. Аз мога абсолютно да подкрепя тази концепция. Това, което каза госпожа Сандер е вярно. Трябва то да е възможно. Трябва да има и адекватна защита за инвеститорите. Сега към доклада на Каролин Нахтехал. Е, това е компактен, кратък доклад. Аз подкрепям и предложението на комисията. Мога да потвърдя, че аз и политическата ми група ще работим за успеха на тези досиета. Надявам се това да сторят и докладчиците в сянка от другите политически групи. От социалистите и демократите госпожа Кали. Благодаря. Мисля, че мислим по един и същи начин. Разбираме, че този регламент е, органици... е ориентиран към бъдещето. Той ще увеличи продуктивността в Европейския съюз и ще укрепи конкурентоспособността на съюза. По отношение на досиетата, искам да кажа следното. Приветстваме предложението на доклада, на първия докладчик за увеличаване на прага от 1 на 8 милиона – прагън за колективното финансиране. А ние сме съгласни с подхода на докладчика, но предстои да навлезем в подробности по този подход при бъдещите дискусии. Освен това, по отношение на прозрачността и защитата на, на инвеститорите, тук трябва да сме много прецизни. Искаме и да сме амбициозни по отношение на колективното финансиране, но не бива да допускаме грешки по отношение на, на предаването на информация и комуникацията. Трябва да има задължение за носителите на проекти да разкриват одитна информация. Не бива да има нерегулирани е, нерегулирани плащания за доставчиците на услуги. Може да обсъдим възможността за инвестиции на платформата в някои проекти. Може да обсъдим и концепцията за коефициента Карифи. Искаме да намалим нестабилността на цените. Искаме да има и сигурност за колективното финансиране. Трябва да помислим и за вторичните пазарни транзакции. Предложението на комисията следва режима 29. Ние приветстваме този факт, но според нас ЕСМА трябва да играе огромна роля за хармонизиране на цялата економическа обстановка, така че да имаме увеличаване на продуктивността. Така че повече по-голяма роля за ЕСМА. На следващо място разбирам економически аргумент за еквивалентността, но през следващите седмици трябва да видим как да приложим тази концепция на практика. Благодаря на докладчика още веднъж. С интерес очаквам бъдещата ни работа с другите докладчици в сянка. Трябва да се изкажа и по втория документ, съвсем накратко. За нас ще е интересно да разберем повече за економическите аргументи на комисията, която предлага економически лицензи за доставчиците на услуги за колективно финансиране. Председателят. Очаквам докладчиците да кажат още няколко думи. Нямаме обаче докладчици в сянка от Зелените и Гуе. Марко Вали. И аз благодаря на двамата докладчици за изказванията. Благодаря и на докладчите в сянка. Що се отнася до самото предложение на Комисията за колективното финансиране. Смятаме, че това е интересно предложение. Това е източник на финансиране, което е много важно за новаторски предприятия, за стартиращи предприятия, които често няма достъп до традиционно финансиране. Що се отнася до праговете и предлагането на монети. Това смятам, че не е много уместно да се определя таван, защото е греш... това е погрешно. По-добре е да се проследят финансовите потоци, за да сме сигурни, че няма случай на пране на пари това е, често се случва при предоставянето на подобни инструменти и така методи за проследяване на потоците и да, без да се определят а, а, прагове, защото понякога а, праговете могат да навредят на изпълнението на интересна идея. Що се отнася до надзора, ние сме за подход, който постави акцент върху ролята на националните органи защото е, по този начин, е, защото националните органи са онези, които имат най-добра информация за ситуацията в своите страни, е, за да не възникнат конфликти на интереси. Що се отнася до подбора на проектите за финансиране. В Италия бяха, изпа, бяха приложени регламенти за колективно финансиране и а, банките често се намесват в подобна дейност. Онези, които използват колективно финансиране, не искат да използват а, традиционният канал за финансиране, така че нека не предвиждаме възможност за участие на банките. Онзи, онзи който иска в, в Италия е, има изискване за 5% участие на банките. И така, мисля, че тук трябва да се намерят решения. Темата е много интересна. Това е подход ориентиран към бъдещето и се надявам, че с колегите ще намерим начин да работим добре. Благодаря. Нина Гил иска да се изкаже. Благодаря. Искам и аз да благодаря на докладчиците за техните доклади. Мисля, че предложението е добро. Надявам се то да стимулира повече капитал в Европейския съюз. Това, което каза Каролин е важно. То ще помогне, това предложение ще помогне на малките и средни предприятия и на, на, и на, започ, на, мал, на започващите предприятия. Трябва да да предотвратим пречки пред използването на е, колективното финансиране. Трябва да има достатъчно стимули и да има достатъчна защита за, потр... за инвеститорите. Това е важно. И на последно място, мисля, че що се отнася до Обединеното кралство и, на Пълск... и Брексит, важно е да имаме паневропейски режим, който да помага, на, той, който да, да позволява на трети страни да участват в колективно финансиране. Това не зная дали е залегнало във вашите доклади, просто исках обаче да зачекна тази тема в контекста на Брексит. Благодаря, Нина. Не виждам други колеги, които да искат думата. Така давам думата на, на докладчиците отново. А, Каролин, благодаря. Благодаря на колегите за техните коментари. С интерес очаквам преговорите. Сега за въпроса на Нина за третите страни. Това е малко трудно, може би може да обсъдим с Ешли какво решение може да предложим. То е за участието на трети страни в колективното финансиране. Надявам се двата, двата файла да бъдат приключени успешно и бързо. Ашли Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчицата ми и на другите колеги, които се изказаха. Съгласен съм с Кар... Каролайн. Малките и средни предприятия трябва да имат възможност за достъп до капитали по този начин, защото достъпа до капитали беше проблем за тях от и по време на кризата. Сандър, съгласен съм и с вас, че ни трябва ясна и ефективна, проста рамка. Сега за формулировката на ICO Съгласен съм да работя с вас по изменения, така че да може да отговоря на вашите опасения. Сега, може би всички докладчици в Сянка трябва да работят по този въпрос за включването на ICO. Съгласен съм на следващо място, че прозрачността е много важна. Очаквам допълнителни изменения, които да послоним в доклада. Сега за увеличаването на прага над 1 милион. А може би това няма да се ползва с обща подкрепа, но нека да видим какво може да постигнем. Нина, вие говорихте за еквивалентите на трети страни. А, то, на, да. Е, това е включено в доклада, но не става дума тук само за Брексит, става дума за Европейския съюз, който има голям, голяма група от малки и средни предприятия, които имат нужда от колективно е, финансиране. И тук става дума не само за Великобритания, става дума и за Швейцария и за други страни. Тоест, Предложението цели да помогне на малки и средни предприятия. Предложи да пом... Предложението цели да помогне на малки и средни предприятия да могат да ползват средства от един общ пул. Искам да поканя всички колеги, които се интересуват от темата, да ги поканя на кръгла маса на 4 септември от 4.30 в 5А2. Ще председателствам това заседание и, се, и очаквам на него да получим допълнителни вдъхновения за нашата работа. Благодаря, ще работя за едно амбициозно предложение. Благодаря. С това приключваме обсъждането на проект от доклада. И така, който иска да продължи дискусията в подробности, има възможност на 4 септември, както бе казано, да го стори. На 11 септември, това е крайния срок за подаване на изменения, обсъждането на измененията е на 8 октомври, гласуването в ЕКОН е на 5 ноември и в пленарната зала предстои потвърждение, кога доклада ще бъде представен. Благодаря. А сега Ще направим 25 минутна почивка, защото ни предстои обсъждане на доклада за бюджета и след това гласуване.